Good morning, dear colleagues. Can you please sit down so that we... Добър ден, колеги. Моля, вземете местата си. Извинявай, не съм си го извадила. То не, че има много, да. So, good morning, everybody. Let me start. Добър ден на всички. Нека да започнем работата на заседанието на Комисията по економически въпроси, след като се договорихме, ще по дневния ред ще направя съобщение председателя, след това точка четвърта контрол на прилагащите мерки. Нека да ви приветствам тук. Ще работим по надзора, на е, мерките за контрол, които са много важни за Комисията по економически въпроси. Е, комисията обръща особено внимание на много от е, е тези актове, които по някой са доста сложни и е важно Европейския парламент да упражнява своето право на парламентарен контрол. И то по ефективен начин. Много се радвам, че има е, много колеги тук за тази тема, която е доста техническа сама по своя характер – мерки от второ ниво от 1 януари 2018 година мерките за, за индикаторите ще се прилагат. Преди това някои от мерките от ниво 2 трябва да бъдат приети, включително делегирани актове и актове, актове по делегация, актове за приложение. След фазата на консултации се подготвят и двата типа актове и комисията по настоящем транспонира техническите съвети на органа за ценни книжа и пазари в актове по делегации. Днес ще разгледаме основните въпроси, свързани с тези актове, като определението за оповестяване, количествени и качествени критерии за категоризацията на показателите, на правилата за данните на входа и администраторите секретариятът е раздал информацията преди заседанието тук. Радвам се, че тук са господата Планта и Филсман от Европейската комисия. Моля, ограничете изказванията си до 5 минути. След това ще чум докладчиците и докладчиците всяка и след това спонтанни изказвания. Благодаря господин Планта от органа за ценни книжа и пазари. Заповядайте. Благодаря. Дами и господа, благодаря ви много, че ни давате възможност да представим мерките от е, второ равнище, разработени от ЕСМА, преди да т.е. органа за ценни книжа и пазари. Първо, нека да благодаря на докладчики и на докладчици за Сянка за ангажирания подход и конструктивната работа по време на консултациите. Високо оценим това сътрудничество с преговорния екип на Комисията по економически въпроси и а, с секретарията. Две мерки бяха разработени. Технически съвети от 10 ноември 2016 година по пет области, уточнени на някои от определенията, някои от които вие споменахте в своите уведни думи и измерването на, ферен... на референтните стойности за показателите, критериите за критичните показатели, и приемането на показатели от трети страни и преходните разпоредби. На второ място, на, през май 2017 година бяха разработени допълнителни стандарти за позицията и упражняването на функцията за контрол в данните на входа, прозрачността, кодекса за поведение, контрола на подаващите е, е, данни, е, формуляра за декларация за съответствие за всички показатели и значителните и така наречените незначителни показатели, сътрудничеството на ми, и минималните стандарти за сътрудничество. На 2 юни имаше издадени допълнителни стандарти, които покриха сътрудничеството с трети страни. Бяха зададени определени задължения за подаващите данни и целта е да се постигне пълна прозрачност и надежност. В този проекто текст се разработва пълния процес за предоставянето на данни по показателите и се предвиждат съответните проверки и контрол. Прави се всичко възможно да се сведе до минимум а, всяка възможност за манипулация на показателите и е, се гарантира равнопоставеност между е, държавите членки по отношение на показателите. Що се отнася до техническите съвети, данните събрани от настоящите структури за събиране дан, на данни по различни правни актове, да кажем директивата за е, пазарите на финансови инструменти и други, се консолидират, за да няма дублиране. Във връзка с целите от мерки, на мерките по ниво 1 и 2 а, са направени проверки за а, надежност на тези показатели и са направени някои предложения за така наречените не значителни показатели. Взема за предвид и административната тежест за администраторите, работещи с тези показатели. И на, накрая няколко задължения за ЕСМА. ЕСМА трябва да поддържа публичен регистр и да авторизира администраторите му. Този регистр е особено важен, тъй като показателите ще могат да се използват само ако администратора или показателите са включени в този регистр. Има някои затруднения във връзка с ресурсите, включително и ИКТ, но от 1 януари 2018 година програмата ще действа. ЕСМА е член на колегиума по критичните мерки е, показатели и е, работим по хармонизирани правила и по сближаването на практиките за надзор. Затова наскоро публикувахме надзорна рамка за задължително подаване на информация за критическите е, показатели. И накрая важни са въпросите и за правомощията в рамките на определени съвети. Това е важно за постигане на сближаване и на добър контрол. Надяваме се обаче, че тези правомощия ще се използват само ако са крайно необходимо. Благодаря. Благодаря на господин Планта от Есма Тилман Лаудър. Има думата. Имате думата за 5 минути, но ако но, но няма да, да ви прекъсна на петата. Благодаря. Благодаря за възможността да се изкажа тук в Комисията по економически въпроси и да представя първоначалните позиции и график на Комисията е, по отличната а, е, работа, изго... Е, вече свършена от ЕСМА. А, две групи текстове. Първо бета акта по делегации, след това регулаторни стандарти, приоритизирахме първите, направихме вътрешна оценка, приключена е тя, свързали сме с други служби на Европейската комисия, получили сме коментари от правните съветници, що се отнася до формулировката на текста. Следващата фаза, евентуално следващата седмица е да започнат общественото допитване по всички делегираните, делегирани актове. И така, скоро ще видите а, а, началото на, тази, на това публично допитване, спазващо правилата за допитването до обществеността. Няма много проблем, промени. Някои от мотивите към прембила бяха преформулирани но по никакъв начин нямаме за цел да се отклоняваме от съществото на, пред, на това, което предлага от предложението на ЕСМА по същество. Духът и целите на предложението на ЕСМА са запазени навлизаме в малко повече подробности по основни въпроси, като въпроса за предоставянето на информация на обществеността. Съгласни сме с подхода на ЕСМА. Ако имате въпроси по някои от е, тези теми, е, ще е, дадем допълнителна информация. Другото е, че трябва да има обективни причини за предоставяне на информация по определени индикатори а, или а, група индикатори от, страни, от трети страни. И трябва да се взема, да има ясно, ясна обосновка защо съответният показател а, взема информация от страни извън Европейския съюз. А, като цяло този тип информация е, винаги се събирала в Европейския съюз. Може да се случи е, е, така, че поради действието на пазара този тип информация се изнася извън Европейския съюз. Това е един възможен сценарий, например. Що се отнася до графика, напредваме добре по делегираните актове. Текстът е е от, напълно ам, обработено от правна гледна точка. Когато получим информация, веднага ще бъдете информирани. имаме известни забавения. Извинявам се официално, така че моля ви не ни критикувайте. Те вече съм признала забавянето и, и съм се извинил. Е, това се дължи на, на работата в, по текста в големи подробности, преразглеждането с, с юристи, консултация по а, формулировките на текста. А, трябва да ускорим процедурата, но по тази а, процедура вече сме стигнали до публичното допитване. Най-вероятно крайният резултат ще бъде прият след лятната почивка, тъй като през август не можем да приемаме мерки. Надяваме се, че с а, тази възможност за допитване се изясняват а, съдържанието и основната посока. И това ще стане ясно а, следващата седмица. Парламентът има право да упражни първия си, пълния си а, а, период за контрол и може да реши да го приложи. Повечето тези стандарти е, е, Но всички тези стандарти са разработени добре, готови с приложение от 1 януари 2018 година. Съдържанието ми им е известно, потвърждава е, много добре известни принципи, така че дори да има известно при покриване между началото на приложението и края на срока на контрол от парламента няма да има объркване на пазара. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател, Искам да благодаря на представителите на ЕСМА и на Европейската комисия за свършената до тук работа. По отношение на сроковете, виждам, че сте работили много усилено и се надявам, че няма да съвпадне вашата работа с нашия контрол във връзка с датата на въвеждане. Когато се говори за прозорци на законодателен контрол, винаги трябва да изхождаме от целта на законодателството. Uh, Тъй като често пъти навлизаме в големи технически детайли, забравяйки принципите. Естествено, един от основните принципи на цялата тази работа е да предотвратим манипулацията В парламента. За нас това бе основната причина, поради която искаме годен контрол и повече прозрачност. И също така от самото начало сме казвали, че каквито и мерки да бъдат предприяти, те трябва да бъдат съразмерни. Е, за това е, сме е, разделили мерките на две категории – съществени и не от първостепенно значение. Значи принципът за пропорционалност, принципът на съразмерност е от фундаментално значение за нас. Като същевременно мерките трябва да бъдат приложими. Не искаме да бъдат свръхподробни, подробни Искаме максимално да ограничим административната тежест, тъй че и това трябва да имаме предвид, когато извършваме анализ на актовете по делегация. И разбира се, третото основно изискване бе да няма дублиране с други нормативни актове, които вече действат. Това също е съображение въжащо поне до известна степен. Искаме да не се допуска дублиране, но още по-важно е да не се допускат противоречащи си определения или норми, или пък объркващи определения или норми. Е, значи сега по предложенията, които вече са създадени или които очакваме, ще кажа, е, че най-напред очакваме те да бъдат добре функциониращи. Не искаме да нарушаваме функционирането на пазара и от тук веднага се сещаме за преходния период. Това е много важно. Датите вече са определени. Трябва да гарантираме, искам това да бъде потвърдено от Европейската комисия, а именно, че и тя ще гарантира, че няма да смутим нормалното функциониране на пазарите. Ако вие, например, сте доставчик, е, е, който създава нови репери, примерно ежедневно, е, добре е да можете да продължите работата си както до сега. Много е важно тук да не създаваме проблеми на доставчиците. И не става дума само за тълкуване. Нашето тълкуване във всички случаи е, че ние не искаме да бъдат смущавани пазарите в нормалното им функциониране. По въпроса за приложното поле, за обхвата, ще се спра на няколко въпроса, без да ги подреждам преднамерено в някаква последователност. Мисля, че най-общо казано, според нас ЕСМА е, успява да постигне баланс в изработваните мерки, но разбира се, винаги има какво още да се направи. Искаме да е сигурно, че когато говорим а, за а, текста от техническата консултация за емитирането и използването, а, трябва да е ясно, че е, клирингът е, и други подобни елементи е, на инструментите не трябва да се смята за използване на репер, защото в равнище едно ние ясно сме казали, че клирингът не е репер, не е използване на репер. Е, Второ, по отношение на централните банки, е, централните контрагенти и прочие, те трябва да бъдат освободени от е, някои от мерките, както и от извършването на вноски. Това също съответства на точки от преамбюла 14, 15 и 19, така както сме ги предложили ние. Става дума за мерки с централно значение, тъй като централните органи и централните контрагенти много широко се ползват в Европейския съюз. Регулираните репери от трети страни ще бъдат предмет на същото третиране, както реперите в Европейския съюз. Това също съответства на нашите искания. Освен това, трябва да се съобразим с другите действащи актове във връзка с обхвата на актовете, т.е. на инструментите, които се търгуват извън борсата. Тук трябва да имаме аналогия с режима на прозрачност по МИФИД 2, за да не се създават проблеми за операторите. Така че моля да направите всичко възможно за привеждане на тези актове по делегация в съответствие с МИФИД. Във връзка с третите страни, Um, from... Също много важно съображение е във връзка с използването на репери от страна на Европейския съюз е да се изясни че признаването на администраторите и реперите на третите страни позволява на администраторите е, в Европейския съюз да действат в съответствие с принципите на ИОСКО. Тези принципи са доказали своята ефективност в, глобалните, в глобален мащаб. Е, и тук е, трябва да се извършва оценка от националните а, органи а, с оглед на резултатите, а не ред по ред. А, мисля, че законодателството не предполага такава оценка ред по ред. Well, it's, it's thing, be... И още нещо, което може да е детайл, но все пак той може да се окаже важен. лицензирането. Тук трябва да се гарантира, че реперите за стоките не са са зависими от е, норми, които не се прилагат за тях. Казвам нещо очевидно, обаче не бива е, да приемаме някои мерки като универсално приложими. Например, е, етичният кодекс съдържа мерки, които <clears throat> не се прилагат към доставчиците на стокови инструменти. в ниво 2. И тук трябва да изчистим всякакви препратки към ниво 2 от текста, защото такива, за съжаление, все още се съдържат. Благодаря. Надявам се, че и колегите, които са докладчици в Сянка, също ще добавят своите съображения. Благодаря, Кора. Кора, вие изчистихте много технически детайли. Аз ще взема думата от страна на НП. Е, искам да кажа, че бе прекрасно сътрудничеството. Е, имахме много срещи е, помежду си с докладчика, както и с комисията. Трябва да кажа, че сме дълбоко благодарни за така развилия се дебат. Това, което оставя у нас неудовлетворение са сроковете. Тъй като ако проектите се обнародват след лятната вакансия, просто ще се компрометира сигурността, която очакват пазарите. Всъщност регламентът бе прият доста отдавна, сроковете бяха ясни и в един момент Пропуснахме няколко седмици, което на свой ред води до несигурност. Хората започват да се чувстват несигурни. Ако така ще работим, няма смисъл да приемаме никакви актове, тъй като хората се ориентират в общите принципи и ако това е достатъчно, няма смисъл от други актове. Значи, необходимо е да се приемат ясни правила и да се даде време на пазарите да се приспособят, да реагират. нашата цел е беше да не създаваме утежнена нормативна уредба, а по-скоро функционална уредба, която да решава проблемите, явно проявили се в миналото. Също така искахме да направим така, че потребителите да имат избор, да могат да изберат кой репер да прилагат според собствените нужди. Ключово изискване за нас бе съразмерността. Много се радвам, че и представителят на ЕСМА, и представителят на Европейската комисия се спряха на този въпрос, както при транспонирането на изискването е, това, което е налично, така и по отношение на категоризацията. Както казах, е, парламентът не е доволен от това, че категоризирането става по-сложно, обаче това бе резултатът от тристранните срещи и сме благодарни за това, че все пак осложняването е, и бе поставено в някакви граници. Единственото нещо, за което искам да задам въпрос е дали доставчиците и в Европейския съюз и извън Европейския съюз имат и ясни основания да се ползват от преходен период. Иначе съм напълно съгласен с всичко, което каза Кора и съм благодарен за нейната работа. Господин Фернандес е докладчик в Сянка от страна на социалистите и демократите. Давам му думата. Добър ден на всички. Още веднъж искам да изкажа благодарност за представената актуална информация предвид е, сферата на приложение или по-скоро приложното поле на този регламент. Искам сега да задам някои въпроси. На 30 март тази година Европейският орган публикува проект на технически стандарти, които трябва да бъдат прияти от парламента и съвета. Става дума за редица точни описания и пояснения и се предвижда 3 месеца за даване на зелена светлина на този проект. Така че аз искам да попитам сега следното. През юни изтича срока. И въпросът ми към комисията е какво е отношението и към това тълкуване от страна на ЕСМА. И второ, индикатори и класификация на тези индикатори. Става дума за така наречените критични или съществени индикатори. По принцип ние сме съгласни с това те да бъдат включени в рамките на класификацията. Обаче все пак искам да чуя от комисията, предвид решенията на Института по пазари и консултация с финанс... органите за финансови пазари, дали дали не трябва да се въведат някои индикатори Euribor Plus, за да може да има задължаващ принос в случая Mandatory Contribution. Аз мисля, че точно тези, които предоставят данни, които следва да се въведат във връзка с този показател – като че ли изпитват известна несигурност, а има и несигурност на пазара по отношение на този индекс Everybor Plus, защото не се знае точно кой всъщност е задължен да даде някакъв принос. Какви банки, или по-скоро кои банки, трябва да участват, така че е, според нас е, този е, Euribor плюс индекс е критичен. Искам да знам какво е отношението на комисията към него. А има и индекс Everybor. И както казах, Everybor Плюс е критичен. И третия въпрос е свързан с Брексита. В настоящия текст – са пояснени различни опции във връзка с използването на показатели в рамките на Съюза. И искам сега да попитам комисията дали тези различни опции се признават от нея или пък е, са достатъчни като чисти еквиваленти в бъдеще да се използват е, индикатори, които са разработени в Обединеното кралство. Или тук ще трябва да си помислим за друга форма на признаване на тези показатели. Е, е, Благодаря. Кей Свинбърн не е тук. Има ли обаче някой друг колега от консерваторите? който да се изкаже. Ако това не е така, ще дам думата на докладчика Сянка от страна на Зелените. Благодаря, господин председател. Накратко, най-напред. Искам да кажа, че а, приветствам а, а, идването на заседание на нашата комисия а, с а, по-неформално облекло. Мисля, че ЕСМА има още какво да направи, обаче а, явно се движим в зелена посока от гледна точка на облеклото. Това е културна промяна. Е, искам е, да кажа няколко думи е, за режимите на третите страни. Много важно е да знаем как ще работим с трети страни с оглед на бъдещите тенденции. В известен смисъл този дебат вече е отразен в редакцията на мерките от равнище 2 бихте ли ни казали дали това е така? И а, второ, бихте ли ни съобщили а, колко мерки ще и оператори ще попаднат а, под а, режима на третите страни и как комисията и ЕСМА а, ще отиграят а, възможността а, да смятат, че надзорните органи са с еквивалентни функции? Всъщност, е, естествено, мисля си за Великобритания. Много ще се радвам да чуя отговор на тези въпроси. And... Благодаря. Както а, е, за бележките ви на културната плоскост, а, е, така и за економическите ви съображения. Преминаваме към спонтанните въпроси и изказвания. Някой желая ли да вземе думата? Ако няма желаещи, явно ще бъдем много добре от гледна точка на времето за днешното заседание. Сега давам думата най-напред на представителя на ЕСМА, за да отговори на съображенията и въпросите на депутатите. Във връзка с преходните режими, визирани в различни въпроси, които чухме, е, ние много бихме се радвали в една сесия за въпроси и отговори да разясним как ще бъдат е, решени така наречените въпроси с преходен на характер? <clears throat> Нашето тълкуване съответства на това, което чухме. Всъщност, е, действително такава е волята на законодателя. Е, в преходните разпоредби се препраща към съществуващите репери. Ние тълкуваме тази препратка в смисъл, че преходните разпоредби се прилагат към администраторите, а това, което се казва за съществуващите репери, е, въжи е, за ново лицензираните репери, т.е. след влизането в сила на регламента. Ако е, това тълкуване бъде потвърдено, то ще позволи на съществуващите администратори да продължат да разработват е, нови репери, т.е. да продължат дейността си на практика. И е, това няма да доведе до неблагоприятни последици, защото ние се е, опасяваме от такива последици, ако тълкуването е прекалено стриктно. Както бе казано, ако законодателите желаят това, ние ще дадем такива разяснения, обаче вие трябва да предприемете действия първи, т.е. да кажете, че има нужда от разяснение и че законодателят възнамерява да се дадат такива разяснения, че това е била неговата воля. Then, uh, many of the questions were... Освен това, повечето от въпросите като че ли бяха зададени на комисията. Аз бих могъл да отговоря след представителя на комисията. Имаше въпроси за третите страни, за еквивалентността на сегашния режим и това дали той ще бъде достатъчен и адекватен с оглед излизането на Великобритания от Съюза. Е, това по-скоро е въпрос е, наистина за комисията и за законодателите, с оглед на това дали те ще желаят да изменят законодателството. Ние не можем да направим нищо самостоятелно на плоскостта на техническите стандарти. Uh, е, a different uh, country uh, regime for other infrastructure. Ние по-скоро можем да дадем съвет е, за различни трети страни с различна структура и подобно е, на комисията е, може да се предвиди един преглед на ЕЗА. Но, както казах, това са въпроси, които следва да бъдат решени по-скоро от комисията и след това е редно вие като парламент, заедно с съвета в качеството ви на съзаконодатели, да решите какво да правите с предложенията, които комисията евентуално би изработила. Що си е, отнася до индекса Евробор плюс, да, това е проблем. Айбор плюс е експеримент. Както вече беше е, обявено, е, Еврибор Плюс е, се оказа експеримент, който не даде очакваните резултати. Ще анализираме детайлно заедно с комисията и с регулативните органи съществуващите альтернативи. Както обявихме, нашията цел е преходът да се отрази минимално неблагоприятно върху договорите, които стоят в основата на Еврибор. Не можем да дадем повече подробности на този етап, защото все още предстои да извършим анализ на съществуващите альтернативи и тяхното отражение. Но във всички случаи следим процеса отблизо, за да гарантираме минимални сътресения при изпълнението на договорите. Това можем да кажем. Благодаря много. Както казахте, голяма част от въпросите бяха зададени към комисията, но ви благодаря за коментарите за преходните мерки, които според мен са разумни. А, сега можем да дадем думата на комисията и след това, тъй като разполагаме с достатъчно време, можем отново да изслушаме докладчика или са докладчиците. Благодаря ви много. Благодаря на Свен Гиголд. Е, благодаря за направения коментар. Е, Свен много по-лесно се минава през строгите е, мерки за контрол на навлизане в парламента, ако човек е облечен по-неофициално, защото много по-малко неща трябва да се а, свалят а, и след това обличат отново при проверките с скенерите. Тъй, че обещаваме а, никога да не идваме по джапанки. А, нека да благодаря и да повторя, че в член 51 има преходен преходна разпоредба в 51 алинея 1 има елемент за предоставящите данни, ако те са на пазара. Авторизация се иска от 1 януари 2020 година. Ако вече някой е на пазара и има показател, тогава трябва да се иска авторизация до януари 2020 година. Втора преходна мярка, на, ако при по, в момента на приложение на този регламент, т.е. 1 януари 2018 година, има съществуващ индекс, който се използва, той може да продължи да се използва от надзорните органи до януари 2020 година. И така, това са двете преходни мерки. Ако има предоставящ индекс, той може да потърси авторизация за този индекс до 2020 година и ако контролните органи използват наличен в момента индекс, те могат да продължат да го използват отново до 2020 година. Това означава, че има достатъчно време за адаптация, може да се работи напълно спокойно и могат да се а, изградят съответните мерки в регулаторната инфраструктура и а, за авторизация и за контрол на съответните доставчици на показатели след 2020 година. Разбира се, регулиращите органи винаги могат да се намесят, ако има проблеми с данните на входа или ако има манипулация на данните. Независимо от това дали е, е преминал този преходен период или не. Две, са, два са критичните показатели, които широко се използват в Европейския съюз и е предоставящите информация за тях могат а, а, са, са членове на голяма общност из целия на Европейски съюз. Пример за такъв индекс е Еврибор. И се взема информация от най-различни области, включително функционирането на, на пазара на ипотеките и прочие. И тези а, два показателя се считат за критично важни показатели. А нашият опит показва, че когато има критичен, критично важен показател и се вмени задължението за предоставяне на информация към този показател, а, това не е обезкуражаваща мярка. Що се отнася до показателите за финансовите операции, е, на този етап не е възможно да се. Е, е, няма достатъчна информация за изграждане на такъв показател или индекс. За това се работи с преходен вариант – и ние, като предлагащи законодателни текстове, смятаме да не се месим, що се отнася до това, кога да се премине към, е, кога да приключи този преходен период. Единствено, задаваме рамка за е, този преход. Еврибор теоретично подлежи на задължително подаване на информация – и независимо от това дали се променя методологията на изчисляването на Еврибор, дали се нарича Еврибор плюс и нещо друго, той продължава да е критично важен индекс. Е, и за, е, това е важно. Това означава, че не може а, някой компилиращ подобни индекси просто да смени името и изведнъж да спре да се разглежда съответния показател като критично значим. Това е важно, защото е важно да продължи и задължителното подаване на информация. И така, смятам, че по този начин сме гарантирани плавност на прехода. По този начин гарантираме регулиращите органи да могат да се погрижат индексите да продължат да се използват и да действат функционално, независимо от това какъв тип индекси са. И накрая, как работим с показатели, идващи от трети страни. Тоест показатели, компилирани извън Европейския съюз, които обаче се използват на широк в Европейския съюз при издаването на финансови инструменти, деривати и при изключването на финансови договори. Има три начина тези индекси да продължат да се използват. Първи, система на еквивалентност, система на признаване и система на одобрение. Еквивалентността изисква решение на Европейската комисия. Процедурата за това е протяжна и няма как да очакваме тя да се случи скоро, спрямо която да била трета страна в рамките на 2018 година. На, на две други места се приемат такива правила Япония и Австралия. Австралия всъщност обмисля възможност за това. За бъдеще има вероятност да има решение за еквивалентност. Да кажем за Япония. Също ще видим каква става с австралийската система – и е възможно и за нея да се вземе решение за еквивалентност. Но това решение ще бъде взето най-рано в края на следващата година или началото на последващата. Това означава, че най-вероятно за индексите от трети страни ще се работи по вторите две процедури – признаване и одобрение. За признаването се работи с допълнителен акт по делегация, за да се избегне изнасяне от Европейския съюз и постепенно този е, тип индекс е, с това признаване може да се върне обратно. И важното е, че има определени критерии, за такова признаване, включително близост до източниците на данните. И ако съответният доставчик на индекс е извън Европейския съюз, националните органи могат да приложат процедурата за признаване. Втората процедура, процедурата за одобрение, също може да бъде приета при определени условия и по този начин имаме възможност за плавен преход до 2019 година. Причините са е, за това, е, причините това да е необходимо са очевидни, но няма да навлизам в повече подробности по тях, тъй като нямам правомощие да го направя. По този начин се, ще се погрижим за междинния период и индексите ще могат да се използват навсякъде в Европейския съюз. Постеп, постепенно в бъдеще е, може да преминем в по-голяма степен към системата, разчитаща на еквивалентност. Да, трябва да сме много внимателни. Съгласни сме с казаното. Да, е, да няма ефект на откъсване на европейските потребители от тези индекси, защото това може да повлияе много тежко. Представете си, например, как би се отразило в контекста на Еврибър и може да се създадат огромни проблеми с предоговарянето на съществуващи договори в финансовата сфера. Затова трябва да направим всичко възможно, да направим прехода плавен. Особено а, като се вземе предвид, че в някои страни се подписват дългосрочни договори, тясно обвързани с определени показатели. Европейския съюз всъщност е най-вече потребител на индекси. Той зависи от индекси. Ние сме нетен потребител на индекси и те трябва да продължат да са ни на разположение, за да не се стига до сътресения в договорните отношения. След това за регулаторните технически стандарти. Казахте, че ам, ам, бихте желали да чуете първи, първите ни коментари по тях. Не сме получили първите коментари от юристите по текста. По същество мисля, че можем да ги приемем, но по текста, по конкретните формулировки, правната ни служба трябва да разгледа а, всичко подробности. И за да стане съвсем ясно, ще публикуваме пълния текст на индекса, на, а, на индексите следващата седмица. Тоест, текстът ще е на разположение. Може обаче да се отложи с известно време приемането му от комисията. Тоест, текстът може да се публикува, а оттам нататък актът по делегации може да бъде забавен. Той изисква официално одобрение от ком... комисията. И накрая, във връзка с принципите на и ОСКО, те са много важни, що се отнася до признаването на индекси от трети страни. И за нас е задължително да има пълно прилагане на ИОСКО, защото, както може би знаете, при ИОСКО има и възможности е, за избор за неприлагане на определени елементи. Е, ние настояваме, че е, трябва да се прилагат изцяло принципите на ИОСКО, за да се приеме съответния индекс. И ще продължим да работим по бъдещето хармонизиране на тези процедури за признаване или одобрение. Благодаря. Имаме съвсем малко време за коментари. Може би и за преходния режим не е, същ... не е съвсем ясно положението на съществуващите доставчици на показатели. За Великобритания ще се прилага регламентът за трети страни в случай на Брексит. След това за графика. Казахте, че има време за приемането, но всъщност няма достатъчно време. Не съм много сигурен и кога ще се приемат регулаторните технически стандарти, но не е много сигурно дали е, това ще стане своевременно. Кора, искаш ли да реагираш? Благодаря, господин председател. Благодаря отново на представителите на ЕСМА и на комисията за това, че отговориха на всички наши въпроси. Дадохте задоволителни отговори на основните ни въпроси и би било отлично, ако можете да ни ги предоставите в писмен вид. Особено това, което казахте за преходния период, за да няма каквато и да била остатъчна несигурност за тълкуването. И чакам с огромно нетърпение да а, бъде да стартира работата по делегирания акт следващата седмица. Ако имате безпокойство или... Ако имаме безпокойство или коментари, ще се свържем с вас незабавно. Чакаме да видим какво ще стане и при допитването. И се радвам, че вашият подход е прагматичен. Не искате да се изкривява пазара. Както казахте, много разчитаме на показатели, идващи от страни извън Европейския съюз. И може би е добре, че въвеждаме тази нова система на признаване и на одобряване, защото е, с еквивалентността няма да се справим. Само с нея. Господин Фернандес, искате ли да коментирате? Не, а в такъв случай приключваме. Или искате да направите коментар за регулаторните технически мерки? Целта е те да се приемат 3 мес... до 3 месеца след като бъдат получени. Прехвърлихме ги на юристите за контрол. Колегите ми казват, че за тях е по-лесно да се направи юридическия преглед, тъй като те не са акт по делегация, така че да се надяваме това да стане малко по-бързо. Добре, следващата седмица ли ще се одобрят? За регулаторните стандарти. За регулаторните стандарти ще ги приключим до 3 месеца а, за публикуването на проекта за а, актовете по делегация. А, това ще стане следващата седмица. Добре, в такъв случай благодаря. А, няма какво да правим изчисления. Бързо ще мина тези три месеца. Благодаря, че бяхте тук. Благодаря за отговорите. Благодаря на колегите за участието. Жалко, че отличното ви обяснение за това да не носите вратовръзка не може да мине за нас, тъй като ние не преминаваме през ние депутатите не преминаваме през скенерите на нали?

Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, тъй като ни очаква гласуване. Преди това обаче трябва да направим някои съобщения. Аз ще ги направя в съответствие с нашия правилник. За съжаление няма да бъдат кратки съобщения, ще се опитам да бъда максимално бърз. Първо резюме на решенията на координаторите е, на заседанието на 29 май. Номинации. Предложение за решение на съвета за двустранно споразумение между САЩ и Европейския съюз е, в е, връзка с застраховането и презастраховането кон, контрола а, на паричните средства в наличността социалистите. Може би тук а, ще приложим друго правило. Нормативна а, уредба на ИКАР, социалистите, ИКАР и административните служби, също социалистите, това са становища. Годишен доклад за финансовата дейност на Европейската инвестиционна банка, бюрото ще определи. И има досиета, които бяха отложени. Економическо управление координаторите е, решиха да поканят е, Гърция и Испания на економически диалог, разбира се, с оглед е, на времето на министрите. Представене на Бялата книга преди лятната вакансия в комисията. Най-вероятно ще има дебат в пленарно заседание като е, последващите мерки ще бъдат обсъдени на по-късен етап. Координаторите решиха да отложат посещението в Лисабон за 3 ноември, стига събеседниците ни да бъдат на разположение за срещи. Брексит, следващи стъпки. Координаторите бяха поканени да помислят за програма за евентуално изслушване, като ще намерим и подходяща дата за него, може би октомври-ноември. Координаторите решиха да изпратят отговорите за петиции 0753 0088 и а, някои други. А, избрани са координатори за слота за 19 и 20 юни. Няма да бъде извършван надзор през юли, а само през юни. Ако се позволява е, от програмата ни, ще има обсъждане за устойчивото финансиране. Също така решихме в каква поредност ще се извършват изказванията на пленарно заседание. Координаторите е, решиха едно допълнително място е, за посещението в МВФ да се даде на НП, Освен това, АЛДЕ ще получи неизползваното място, все още вакантно, за посещението в Португалия. По отношение на искането на зелените, координаторите решиха да поискат мнение от звена, звеното Юго за показателите и индексите. Сега от тристранните срещи има добри новини. Приключени са три процеса на тристранни срещи и то с успех. Поздравявам докладчиците. Сирпа тук ли е? Не. Но а, поздравления за Сирпа Пиети Кайнен за преговорите и успеха в тях в втората поредица от тристранни срещи за Европейския фонд за предприемачество. На 30 май с законодателите постигнаха споразумение, особено във връзка с ролята на ЕСМА и съществуващите правомощия компетентните органи трябва да гарантират информация за регистрация на ЕСМА своевременно с оглед провеждането и организирането на партньорски проверки. ЕСМА може да изготвя стандарти и стандартни формуляри за предоставяне на информация. ЕСМА задължително разработва технически стандарти с оглед на процедурата процедурата на предоставяне на информация от компетентните органи на ЕСМА. Управителите, които ръководят емитиран капитал над 50 000 евро трябва да предоставят определена информация. Ще има описание за рисковете по отношение на климата и на околната среда. Също така, с оглед на предстоящите прегледи комисията ще прецени доколко е редно да се извърши изменение на нормативната уредба за управленския паспорт и да се измени определението за пазарна реализация с оглед на техническите подробности в текста. След получаване на писмо от Корепера, Комисията по економически въпроси ще съгласува текста на следващите заседания. В един и същи ден с този успех бе постигнато общо политическо споразумение по двете досиета за обезпечаването или така наречената секюритизация. Поздравление за колегата Карас. Това са значителни стъпки към изграждането на единен паричен пазар ще се обърне и иерархията на подходите, ще има и стандартизирана подход, разбира се, е съпроводен от изключение с съответните тавани, като ще се гарантират равнопоставени условия на участие на различните държави членки с оглед финансова стабилност. Европейският парламент реши е, да запази правилата за 5%, като е, ще се въведе изискване за разкриване на информацията за модалитетите, а при прегледа комисията ще извършва оценка на рисковете, свързани с дейността на емитентите, хоризонтални рискове и вертикални е, рискове. Ще се регистрират проверителите на трети лица, които ще проверяват спазването на изискванията за секюритизация. Ще има и по незначителни разпоредби, ще има насоки за критериите, съответно критериите през юли месец на 18 юли ще бъдат събрани данните за всички досиета, като ще се даде време на пазарните участници да се приспособят към новите правила. Забравих да спомена това, което вече бе постигнато. Ще има по-солидна макропруденциална уредба, повече прозрачност, защото тези депа на данни е, представляват голям успех за Европейския парламент. Е, политическото споразумение е основа за приемане на текста от парламента и от съвета според вътрешните им правила през едните седмици. И най-сетне. Приключихме с две тристранни срещи. Първо за Европейската статистическа програма, проектът на регламент бе допълнен в няколко отношения статистическо отразяване на бедността, миграционните потоци и различията между половете, както и подобряване на своевременното подаване и адекватността над статистическите данни. Това е все в съответствие с, с позиции на парламента. Има още е, висящи тристранни срещи. Е, първата тристранна среща на 31 май даде възможност е, на е, всички заинтересовани да изложат позициите си. На втората тристранна среща на 6 юни комисията бе изготвила позиции във връзка с субординацията, е, данъчното облагане и други свързани въпроси. Е, в някои отношения сме близо до споразумение, в други не. Все още трябва да се разискват е, въпроси, свързани с финансирането и управлението. Следващата тристранна среща е на 12 юни вечерта в Страсбург. Това е едната страна за финансирането, другата страна за изпирането на пари. Вчера имаше тристранна среща. Разисквахме е, реалната собственост и праговете за нея, информацията за така наречените реални а, е, данни или данни за реалните собственици, е, също така достъпа на обществеността, публичния достъп до определени юридически аспекти, свързани с функционирането и съществуването на дружествата, също така правилата обсъждахме за бивши за лица на политически длъжности в миналото, както и правилата за третите страни. Извинявам се, че толкова дълго говорих, беше необходимо. Сега можем да преминем към гласуването. Проверяваме дали работят устройствата. Начало на пробното гласуване. vote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 Окей. Okay, И така. Ще се изкажете след гласуването или преди гласуването? Добре, моля да бъдете много лаконична кора като докладчик. Благодаря. От името на докладчика, господин Тойрер, който за съжаление не може да бъде тук. Кратко изявление. Докладчикът благодари на колегите за работата по това досие и за постигнатия успех. Компромисните изменения балансирано отразяват приноса както на колегите, така и на докладчика. Между докладчиците в Сянка има общо съгласие, че сроковете и различните етапи на процедурата могат да бъдат по-амбициозни. Това е отразено в доклада. Националните органи често нямат стимули да действат действат бързо и да решават споровете за двойно данъчно облагане. Някои случаи отнемат две и повече години. Значи има много за подобряване в работата на националните органи е, на различните етапи от производството. В момента националните органи трябва да заделят достатъчно финансови, економически и човешки ресурси.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 мисля, че се приема. Искате да проверим електронно, така ли? Начало на гласуването с карта. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис F е латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 и 174 за, против. Нека проверим начало на гласуването с карта. Is adopted. One vote majority. Приема се. Изменение 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 176 за, против, въздържали се. И май се отхвърля. Нека проверим начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 177 изменение. Въздърж... Про... За, против. Нека проверим. Всеки път първоначалните политически комбинации се оказват променени. Социалисти, консерватори и реформатори. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис хаш латинско. За, против, въздържали се, приема се. Компромис и латинско. За, против, въздържали се. Компромис йота. За, против, въздържали се, приема се. Компромис К за против въздържали се приема се. Изменение 204 за против въздържали се приема се. Компромис 205 за против въздържали се приема се. Компромис КА защото 206 отпада за, против въздържали се, приема се. И изменение 30 за, против въздържали се, приема се. 31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 I'm sorry for that, but uh, uh has, we haven't that one. Явно сме пропуснали изменение 178. Извинявам се, трябва да се върнем на страница 12, поне така е според моя списък за гласуване. 178. За. Против. Проверяваме чрез електронно гласуване за. Тоест, гласуваме с карта. 178. Още двама колеги трябва да гласуват. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. So we go back to 33, fan correct. Връщаме се на 33 за, против, въздържали се. Отхвърля се 34 за, против въздържали се. Отхвърля се компромис Л за, против въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против. Нека проверим начало на електронното гласуване по изменение 42. Край на гласуването. Приема се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 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въз... а, мисля, че се приема. 77 за, против, въздържали се. Приема се 78 за, против, въздържали се. Отхвърля се 79 за, против, въздържали се. Нека проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 80-то изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се 81 за, против, въздържали се. Нека проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Отпада. Седем и 82 отпадат. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по проекта на комисията заедно с измененията към него. По именно гласуване, начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 41 гласа за, 1 против и 1 въздържал се. Oh, Имаме едно изменение в законодателната резолюция. Това е новаторски подход. Изменение 32 е за. Против. Отхвърля се. Според мен, но нека проверим чрез поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Значи, законодателната резолюция се смята за приета с изменението към нея. Няма да гласуваме, тъй като, както казах, това е свързано с изменение на правилото от нашия правилник за дейността. Поздравления за докладчика! Okay, so и така. Next, uh, meeting. Следващото заседание, но преди това, позволете ми да кажа нещо дълбоко лично. Искам да благодаря и да пожелая успех на Лаура Формизано, моята асистентка. Тя напуска парламента след дълги години работа в него. Uh, Благодаря за невероятната и ефективност, за невероятната и подкрепа през всички тези години. Благодаря, Лаура.